съвет ние включваме и економическия и социален комитет и комитета на регионите. Те също ще бъдат ангажирани, защото за нас регионите са много важни. То в крайна сметка Европейският съюз е на гражданите, но също и на регионите. Много е важно регионите да подобрят управлението на този инструмент. Освен това, се надяваме да стигнем от 25 до 100% при националните банки. Благодаря. Не виждам съдокладчика в пленарна зала, господин Гуалтиери. Сега давам думата на госпожа Бенковска от името на комисията. Благодаря, уважаеми колеги днешните дебати по програмата InvestEU и това, че, става, че, че това става на последното пленарно заседание е емблематично във връзка с инициативите на комисията в подкрепа на инвестициите през последния мандат. Искам от името на цялата комисия да ви благодаря за подкрепата. Частичното споразумение, което постигнахте в, за рекордно време ни дава възможност да процедираме максимално скоро. Така ще се осигури навременно изпълнение от самото начало на следващата многогодишна финансова рамка. InvestEU ще опрости а, съществуващите финансови инструменти и с а, е, единен правилник за, за гаранции ще се попълнят празноти в инвестициите и, и там, където положението куца. Градски транспорт, социално сближаване, всичко това са само част от областите, които не намират достатъчно финансиране. Европейската гаранция е, в InvestEU ще отключи нови средства, които ще са обществена полза. За изпълнение на целите програмата ще бъде подпомагана от консултантския център InvestEU. Комисията високо оцени това, че парламентът, че законодателните органи и от двете страни одобриха новите инициативи. такива участници като международни финансови институции, Европейската банка за възстановяване и развитие, националните насърчителни банки и други институции ще имат възможност и те да се включат в процеса на инвестициите по такъв начин. Ще оползотворим всички експертен капацитет, като подобрим географското разпространение на инвестициите в отклик на, на, на потребностите на местно ниво. Всичките тези участници ще бъдат събрани на едно място ще изградят своите системи и ще им бъде дадена възможност да поемат отговорност и в оформянето на инвестиционните програми. Така ще се създаде една общност на дългосрочни инвеститори, в които подкрепят политиките на Европейския съюз. Парламентът е изиграл много важна роля а, в този процес, като укрепи а, прозрачността и, и, и постави още по-високо целите за климата. В заключение, искам да кажа, че оценявам високо усилията на докладчиците, на докладчиците в Сянка и всички а, свързани с а, досието комисии. В едни много амбициозни срокове беше докаран, беше приключена работата по това досие и искам да се възползвам тази възможност да благодаря и на Романското председателство за тяхната отдаденост и усилия. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Бенковска. Сега от името на Комисията по оригинално развитие, госпожа Джентиле. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ние сме свидетели на много промяни в Европа, е, в, е, включително и в политиката ни на бюджетни економии. Цифрите за заетостта от последно време показват, че се движиме и в посока социална Европа. Малките и средни предприятия ще имат полза от предлаганата програма. Тя ще работи и за инвестиции в околната среда, обучението, придобиване на нови умения здравеопазването също ще бъде подкрепено от тази програма, както и социалната економика. Инвест EU е нова инициатива, която ще подобри качеството на живот на хората и ще се бори с бедността. Благодаря. Сега давам думата на господин Гуалтиери в качеството му на докладчик. Президенте, благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да представя резултата от тази дълга и продължителна работа. Много разговори водихме, но резултатът е положителен. Искам да благодаря на господин Фернандес, докладчиците в Сянка и всички допринесли колеги. Преди пет години започнахме да работим по проекта. Финансовата криза, политиките на финансови ограничения доведоха до драматичен спад на инвестициите в Европейския съюз и нашият приоритет беше наистина да дадем нов тласък на инвестициите като предусловие за растежа и заетостта. Благодарение на пакта за растеж и стабилност и благодарение на фонда EFSI, ние успяхме наистина да променим курса на инвестиционните политики. Сега имаме нови политики, които са отворени към иновациите, инфраструктурата, социалните блага и борбата с измененията на климата. FC наистина беше стратегически важен инструмент. Ние искаме да бъдем сигурни, че ще тласнем напред социалната и устойчива инфраструктура, ще попълним огромните празнини в социалната економика. Искаме да видим проекти в здравеопазването, образованието, социалните жилища. Мисля, че ние подобрихме заедно с съвета текста на комисията. Гаранциите при инвестициите трябва да са свързани с рисковия профил на основните операции. Ние можем да имаме по-благоприятни условия за определени инвестиционни платформи, за да насърчаваме проекти които имат за цел именно да попълнят празнините при инвестициите. С други думи, парите да отидат там, където са най-необходими. Много е важна ролята и на Европейската инвестиционна банка, разбира се, но в тези инвестиционни проекти националните насърчителни банки – също ще имат пряк достъп до финансирането и това осигурява по-добра гъвкавост, а и по-гъвкаво финансиране на определени проекти. Ще бъдат разкрити и нови работни места. Това е един допълнителен резултат, като по този начин държавите членки ще могат да, да посветят част от ресурсите си за кохезионната политика, като част от националното разпределение по InvestEU. Това няма да бъде отчитано при изчислението на структурния дефицит по пакта за стабилност. Ето защо ми се струва, че текстът е много балансиран, поне 55% от инвестициите са за устойчива инфраструктура. По този начин ние ще изпълним и целите за климата на Парижката конференция. Важно е да има по-голяма сигурност за инвеститорите. Ето защо Многогодишната финансова рамка също трябва да може да се справи с бъдещите предизвикателства. Ние искаме един силен европейски бюджет. Програмата InvestEU е необходима. Тя е много важна за изпълнението на нашите политически приоритети през следващия мандат. Ние искаме една добра инвестиционна програма, която да позволи и екологичната трансформация на економиката ни и да има повече растеж и заетост. Благодаря. Благодаря ви. Господин Карас от името на НП. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, господа докладчици, Искам да благодаря да, на, на, на всички, които заедно се, с мен се, се, се бориха за тези инвестиционни иновации. В началото почнахме с плана Юнкер, първите инициативи После инициативите бяха продължени до 2020 година. Бяха разширени географски, така че достигна до Африка и сега в края на този мандат вече разполагаме с проекта InvestEU, който да продължи до 2027 година. Новите инвестиции <clears throat> бяха привлечени именно поради тези инициативи. 950 малки и средни предприятия са получили подкрепа. 1 милион и половина нови работни места са създадени. Чрез InvestEU ще се повиши ефективността, ще се намали бюрокрацията в 14-те финансови инструмента, които сега идват по чапката на, на, на, на този проект. Също укрепваме изпълнението на климатичните и екологичните цели. По-добри консултантски услуги, повече възможности за подпомагане на малки проекти и даваме гаранции, че е, е, е, тези проекти ще се изпълняват на местно ниво. Също така се повишава прозрачността на решенията, които се вземат. Това е четвъртата стъпка, не е последната, но е четвъртата стъпка на, на, на, на засилване на частните и публичните инвестиции в интерес на Европа, в интерес на, на растежа и развитието и се надяваме това да продължи и за в бъдеще. Благодаря. Госпожа Глонец Морен. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Поздравления, естествено, за докладчикът. Това частично споразумение е временно. Става дума за програмата InvestEU в рамките на многогодишната финансова рамка до 27. Парламентът изпраща с тази е, програма сигнал е, към съвета с е, гордост, защото тук става дума за план за инвестиции по примера на плана Юнкер за развитие на новаторството. Тук ще се даде възможност да се развиват местни проекти за цифровизация, устойчиво развитие, а също така и възможността да се дадат гаранции за е, етично и устойчиво финансиране. La la d'investissement les d'investissement тук е, ще се даде възможност за подкрепа от страна и на Банката за развитие инвестиции, и националните инвестиционни банки, за да могат е, да се работи е, за борба с климатичните промени, разбира се, според споразуменията от Париж. Е, докладчикът говори за четирите основни аспекта на програмата, което, с което виждаме, че в момента могат да се правят и инвестиции в социалната е, сфера, е, също и в сферата на културата и творческите постижения. Защото е, културата не може да остава на страна от основния дебат. Ние трябва да се обърнем към творците, които създа... са създали историята на Европа. Иначе ние ще останем без е, история. Инвест EU е, трябва да споделя и да подкрепя промените в Европа и всички усилия е, за справяне с, е, примерно, климатичните промени и други предизвикателства. Нашата Европа трябва да се обърне към гражданите, да превърне в реалност тяхните амбициозни ам... амбиции. Господин Пакет, благодаря господин председател, уважаеми колеги. С програмата InvestEU Европа може да инвестира в устойчиви проекти и предприятия с около 40 милиарда европейски гаранции. Това не са субсидии, това са гаранции, което означава, че ще бъдат привлечени огромни инвестиции. Европейските компании ще получат подкрепа, няма да бъдат повече зависими от големи извън европейски донори. Всички налични инструменти се обединяват в този единствен инструмент. Мисля, че подходът е отличен, всичко е упростено. Имаме националните насърчителни банки, които е, ще имат и по-голяма роля. Това включва и фламандските банки. Мисля, че резултатът ще бъде отличен. Ние можем наистина да осъществим промяна. Това е последното ни пленарно заседание, може би, и мисля, че е отличен начин да го приключим. Благодаря. От името на АЛДЕ колегата Виринг. Ахте voorzitter, комисарис, beste collega's. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, драги колеги. След FC, Invest EU ще изиграе много важна роля през следващия мандат. Фондът е насочен в много важна посока. Една от публиките, които си изведохме от крива за 2008 година е, че стабилната економика е, е, е економика на инвестициите. 650 милиарда допълнителни инвестиции благодарение на тази програма ще бъдат осигурени. Това е е, е, това дава едно обощаващо е, бъдеще. Това са инвестиции в иновациите, научните изследвания и цифровизацията. С това се гарантира, че Европейския съюз през бъдещия период ще се превърне в едно от най-атрактивните места за инвестиции. Ще привлече инвеститори, творчески умове и работна сила. Та, време е да, да запълним тази празнина в инвестициите. Благодаря. Благодаря от името на ГУЕ господин Папа Димулис. Благодаря, господин председател. Предложението от двамата докладчици е много подобрено спрямо първоначалния текст на комисията, но все още остава много далеч от нуждите – ние имаме нужда от е, много повече инвестиции в е, Европейския съюз като цяло. И всичко все още не е конкретизирано, защото новата многогодишна финансова рамка не е започнала да действа. Вместо да се увеличат средствата, Европейската комисия смята да ги урязва. Аз съм докладчик в Сянка и подадох предложение за подобряване на текста на комисията, да се намали бюрокрацията, да се постигне по-добро географско покритие, да се ангажират малките и средни предприятия и да имат по-сериозна роля банките за развитие. но считам, че предложението може да бъде и още по-амбициозно, затова смятам да подам още изменения. Благодаря. От името на зелените, господин Соле. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. За нас InvestEU трябва да бъде най-вече инструмент за постигане на устойчива економика – затова и приветстваме увеличаването на дяла при инфраструктурата, свързана с климата. Ние трябва да бъдем твърдо решени да изпълним Парижкото споразумение. Очакваме Invest EU да се придържа към принципа на устойчивото инвестиране. Европейският парламент е заявил, е, че устойчивите инвестиции не могат да бъдат свързани с въглищата или атомната енергетика. За нас е важно да насърчим проектите от ключово значение за прехода към екологичната економика. Също така сме твърдо против използването на InvestEU за проекти в областта на отбраната. Има далеч по-наболели социални и екологични нужди – но нека се върнем към положителното. Аз приветствам участието на националните и регионални насърчителни банки. Те са много важни за определени проекти за националните и местни пазари. И накрая благодаря на докладчиците за отличната им работа. От името на НСПД господин Арнот. Благодаря, господин председател. За последен път се изказвам в Европейския парламент. Не съм се кандидатирал. През 2014 година бях избран с мандат за Брексит и, и, и ние спечелихме тогава и аз ще се опитам да се придържам към този мандат изборите от 2015 година доведоха до референдум. Референдума пък доведе до, до, трябваше да доведе до Брексит, а пък 2017 години изборите потвърдиха това. Четири пъти британците много ясно казаха какво искат. Сюрреалистично ми се вижда, че три години по-късно продължаваме да говорим за InvestEU 40 милиарда пари на дънокоплаци и, и, и още и още пари за технически дейности. Продължаваме да не знаем дали Обединеното кралство в крайна сметка ще бъде част от е, следващата 7 годишна финансова рамка. 29 март, 12 април, 30 юни, 31 октомври. И аз, е, да, виня е, британското правителство за това. Сега е, бе казано на британците, че казаха на политиците, че искат да, да, да <clears throat> напуснат Европейския съюз и ще го кажат за пети път на 23 май. И ще цитирам една, една песен на Франк Синатра. Края е наближил и аз ще пусна завесата на края. Значи не, пра... не станаха нещата по начина, по който си ги представяхме. Но станаха по... трябваше да стана по начин, по който нашите избиратели ни казаха. И това трябва да правят и бъдещите политици, да ги слушат. Благодаря. Госпожа Малетич. Една минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Фернандеш и господин Готиери – за много доброто споразумение. Става дума за ключови компоненти от програмата InvestEU. Както каза и госпожа комисаря, тук се създават много добри стимули за бъдеще. Бъдещите преговори ще са от решаващо значение и през следващия мандат на парламента по програмата InvestEU. Важно е да оформиме тази програма, а след това и да започне тя да се изпълнява в страните членки. Особено важно е да направим достатъчно видима за всички. Проекти, които не могат да получат финансиране от търговски е, банки или кохезионна политика, ще могат да бъдат финансирани по тази програма. Ще е, се работи за иновации, за новосъздадени е, компании, за предприемачи, които имат е, нужда от втори шанс. Тоест, проекти, които имат потенциално, не могат да получат заем от търговски банки. Смятам, че трябва да обърнем внимание на географското разпределение на проектите. FC бе насочен към по-развитите страни, а сега трябва да помогнем и на по-малко развитите да излязат с проекти. Благодаря, госпожа Берес. Господин председател, госпожо комисар, Приемането на този текст за създаване на програмата Invest EU се вписва е, в ангажимента на сегашната Европейска комисия под натиска на социалистите. С плана Юнкер ние е, всъщност имахме стратегически инвестиции 2015 година, подновени 2017 година. Имаме и МФР, което трябва да се договори до 2027 година, но договореното до тук трябва да бъде приветствано. времено имаме участие на управителен съвет, участие на ЕИБ, независими експерти, посочени от Европейския парламент и така нататък. Тази програма цели ключови инвестиции в социалната, екологичната сфера. Европейският съюз трябва да се грижи за устойчивата инфраструктура и устойчивите инвестиции, включително и в творческите индустрии. Що се отнася до амбициите по отношение на околната среда, ние трябва да сме на висотата на поетите си ангажименти 40% да се заделят за екологизиращи мерки. Накрая статута на ЕИБ отново комисията смята, че това трябва да е нашия привилегирован партньор – мисля, че в следващия мандат този въпрос отново ще се разгледа, защото това не е оптималния вариант. Колегата Мец. Благодаря, господин председател. Тази програма е отправена към малките и средни предприятия най-вече и накрая тръгва в добра посока с ясна цел да се борим с климатични промени, с увеличаване на финансирането на съвещателни е, центрове. Идеята за включване на измеренията на климатичните промени във всички е, проекти и така нататък. За съжаление, остава възможността по тази програма да се инвестира и в е, проекти по отбрана и е, също за летища или е, мрежи, които използват изкопаеми горива ние трябва да си дадем ясно сметка колко важно е бъдещето на планетата. За това трябва да работим за зелена економика. Гласувайте за зелените. Господин Поспиши. Благодаря. Колегите вече казаха много по отношение на, на този инвестиционен план. И аз подкрепям казват от Invest EU. За мен е, е много важен проект. Опитът ни с FC показва, че подобни стимули за тях има смисъл. Важно е да се съсредоточим на такива области, където е трудно да, да, да се намери частно финансиране. А, радвам се, че проектът ще се съсредоточи върху малките и средни предприятия, а, климатичните изменения, околната среда, научно-изследователската и развойната дейност. А, вярвам, че в бъдеще този проект ще даде своя принос а, за европейската економика и ще може да се използва и като гаранция за, за, за частни заеми. Радвам се, че FC има продължение, че ще надстроим постигнатото в FC и че вече имаме план за следващия финансов период от 2021 до 2027 година. Ще си извлечем полките и ще подобрим а, бъдещите проекти в съответствие с тях. Надявам се следващия парламент да, да доведе до край тази инициатива, така че наистина тя да тръгне от 2021 година. Благодаря, господин Фернандес. Една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, преди пет години ние социалистите поискахме да се сложи край на строгите финансови ограничения и казахме, че трябва да се насърчи търсенето потреблението. Мисля, че наистина постигнахме успех. Имахме плана Юнкер и това се оказа много важно за преборването с последиците от кризата през последните години. Сега правим още една крачка по посока на един постоянен инструмент, наречен EU, e който би трябвало постоянно да насърчава този вид инвестиции – не можем да забравим обаче, че планът Юнкер беше роден за да се приложи антицикличната политика в Европа. Нека не го забравяме. Благодаря. Колегата Буда domnule președinte aș dori și eu să îi felicit pe cei doi raportori pentru munca depusă. investeu reprezintă una din. Благодаря. Поздравления за двамата докладчици. Това е една от основните политики на Европейския съюз и гаранциите е, ще е, гарантират инвестиции. това естествено ще доведе и до последици като економическо, социално сближаване, повишена конкурентна способност, новаторство, отговорно използване на ресурсите и други. В момента инвестициите се съсредоточават само в няколко страни членки и идеята да се насърчават проекти през InvestEU трябва да е свързана и с създаване на един географски баланс, за да се преодолее разликата между регионите. ЕФСИ е, има своята важна роля, но процедурите му са много усложнени. Затова InvestEU трябва да упрости е, процедурите, да намали бюрокрацията и на европейско и на национално ниво и да даде възможност да станат по-привлекателни малки проекти на местно ниво, за да се използват максимално ресурсите, примерно като се създават кластери или се разработват новаторски продукти. Много е важно, че ще се насърчава и творческата индустрия. Благодаря. Господин Рюбик има думата сега. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря също на, на господин Карс. Години наред той а, работи в подкрепа на политиките за малки и средни предприятия. Това е от стратегическо значение за, за, за гражданите, за населението. Така се създава а, благоденствие. 25 години наблюдавам тези процеси и си спомням а, как многогодишната програма за, за малки и средни предприятия бе създадена а, програмата за малки и средни предприятия. 250 милиона тогава раз, раз, толкова разполагахме. А, следващата програма вече възлизаше над, над 2 милиарда. Програмата за предприемачество. След това 3 милиарда, FC 500 а, милиарда. Виждаме как политиката за малки и средни предприятия а, се развива и на нея се гледа много сериозно. Също така 55% могат да се бъдат оползотворени за, за, за целите, свързани с книгата. Европа създава една много прогресивна политика. Чрез това и, и, и образец. А, модел в глобален план. Не е лесно за малките и средни предприятия да получават подкрепа, но не е и невъзможно, както доказахме. Благодаря. Благодаря. Господин Нотис Мария е единствения, пожелава да се изкаже в спонтанните изказвания. Благодаря ви, господин председател. InvestEU е програма, която би могла наистина да допринесе за разкриване на работни места, създаване на умения, но не бива да повтаряме грешките от плана Юнкер, тъй като видяхме опита с него в Гърция. Повечето от средствата по ЕФСИ бяха освоени от многонационални компании. Те разграбиха моята страна. Вземете Фрапорт, например. Те трябваше да инвестират в Гърция по прословутата програма за инвестиции, наложена от тройката – но те взеха огромна сума от ЕИБ, огромна сума и от гръцка банка и заграбиха летищата. Това не може да се нарече инвестиция на местно или регионално ниво. Това е приватизация, която се финансира от Европейския съюз. Нека подкрепим МСП на практика, а не на теория. Благодаря. И сега давам думата на госпожа Бенковска. Без... Е, Благодаря, уважаеми господа депутати. Благодаря за дискусията. Благодаря за положителните отзиви за програмата. Основният извод, който си правя от дебата, че програмата се радва на голяма е, подкрепа. Отбелязвам си също и е, големите очаквания и препоръките. Ще ги предам и съм сигурна, че те ще бъдат отразени в подготвянето на програмата. Благодаря за вниманието, благодаря за подкрепата, благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожо комисар. И в заключение, господин Фернандеш. O investimento público é importantíssimo. O investimento Инвестициите в публичния сектор са огромно значение. Инвестициите в частния сектор също са изключително важни и насърчаването на частната инициатива, повишаването на конкурентоспособността на Европейския съюз, насърчаването на предприемачеството, новите предприятия – повишаването на производителността на Съюза заедно с това. Това са начините е, за постигане на, на, на, на по-добро работно е, възнаграждение в публичния сектор и в частния сектор. Инвестициите в публичния е, сектор е важно за тях правителствата да изиграят ролята си. Е, у нас в Португалия при сегашния инвестиционния план, за съжаление, е, правителството и министър, предни е, министър Педро Маркис не използва нито едно евро, не инвестира нито едно евро от тези средства. Планът Юнкер, както InvestEU, може да се използва и е, за, за, за инвестиции в частния сектор. Всеки трябва да си върши работата, да си изиграе ролята. И тук, в Европейския парламент, ние приемаме тази програма, за, за, за да мобилизираме 700 милиарда евро. А, трябва да постигнем добро географско разпределение на тези средства. И е много, много важно в държавите членки да има национални центрове, национални платформи, които да подкрепят инвеститорите. Може да има и регионални такива платформи, които да, да подпомагат а, а, участниците в процеса. Така, така ще се е, постигне достатъчно е, освояване. Това ще доведе до повече заетост, повече работни места, повече економически инвестиции, повече растеж и по-конкурентна Европа, а същото време и по-приобщаваща. Благодаря. Благодаря. Обявявам край на дебата. Това е последният дебат е, в този мандат, който аз председателствам. Благодаря ви за, за, за участието. Утре ще, се, утре ще гласуваме. След това има още едно заседание. Четвъртък започваме в 8.30 до 14 часа. Дневният ред е публикуван в интернет на сайта на парламента. Обявявам, преди да обявя заседанието за закрито, давам думата на господин Рубик. Господин председател, от името на пленарната зала искам да ви благодаря мисля, че вие бяхте отличен председател и искаме да ви пожелаем успех. Наистина се надявам, че бихме могли да се срещнем и при други обстоятелства и да имаме лични контакти, може би във вашата прекрасна страна. Много ви благодаря.